Good morning, everybody. Добро утро на всички. Господин председателю, скъпи приятели, уважаеми депутати от Европейския парламент, добре дошли в Брюксел, добре дошли в Европейския парламент. Радвам се, че сте тук на тази важна проява в Брюксел. Радвам се, че тази среща се провежда тук в Европейският парламент. Искам да благодаря на Европейския форум на хората с увреждания за тази възможност. Благодаря ви много, господин председателю. Сега ще премина към родния ми език. Тук е възможно да говорите всички официални езици на Европейския съюз. Днешната проява е насочена към 80 милиона съграждани с постоянни увреждания. Има обаче много повече, които имат временни увреждания и на тях обръщаме внимание. Ние трябва да направим така, че Европа на правата, възможностите и свободата да стане реалност за всички нас. Приобщаването е основополагаща ценност на Европа. Нашата социална пазарна економика не бива да допусне никой да остане забравен. Днес всички ние заедно трябва да потвърдим този ангажимент. Проблемът на уврежданията трябва да бъде след, сред приоритетите на, нашата, на нашите политически и социални приоритети. Европейския парламент винаги се е борил. Приехме мерки за гарантиране на пълното участие на пазара на труда на всички лица в парламента. Всички лица имат еднакви права, освен 23-те официални езика имаме превод и на жестомимичен език. Европейският парламент трябва да се адаптира към уврежданията. Това е въпрос на свобода всеки трябва да може да работи и да се изразява в парламента по най-добрия начин в съответствие с, собствените предпочитания. Ние осигуряваме специална подкрепа на всички лица с увреждани, техните деца. Нашите структури са адаптирани, за да могат всички да имат достъп до сградата. Работим, за да може парламента да бъде пример за достъпност и приобщаване. Трябва да гарантираме демократичното участие на нашите граждани навсякъде, не само тук в Брюксел, но и в столиците на, перифе... на най-отдалечените региони на Европа. Не е допустимо е, уврежданията да бъдат пречка за тези, които искат да участват на демократичния процес все още са много проблемите в много държави членки. Ето защо е един, една от първите стъпки, които предприех като председател на парламента, беше да изпратя писмо на ръководителите на правителствата и държавите, за да, мога, за да може да се гарантира на всички граждани, в това число и на лицата с увреждания, правото да гласуват на европейските е, избори. Ние осъществяваме е, кампания е, достъпна за всички. В началото на своя мандат подписах е, меморандум за разбирателство за тясно сътрудничество между службата на Европейския парламент в Мадрид и Испанската организация на лицата, на зрящите лица. Надявам се, че този пример ще се разпространи и в останалите информационни служби на парламента. Насърчавам вас с 700 представители национални организации да се, използват от, да се възползват от тази възможност. Ние трябва да гарантираме на всички пълноценно участие във всички сектори, заетостта, обучението, достъп до обществените сгради, транспорта, културата и туризма. Постигнахме напредък през последните години, но можем и трябва да постигнем много повече. Докладът за напредъка на Европейската стратегия за уврежданията за периода 2010 и 2020 година, публикуван е през февруари тази година, сочи, че е, са, са постигнати много стъпки и е, се начертава пътя, който трябва да следваме. Новите технологии могат да, да дадат важен принос от все по-лесното използване на вебсайтовете и мобилните приложения на обществената администрация, болниците, съдилищата и останалите административни служби. Преди няколко години, когато като комисар отговарях за ресора транспорт и след това индустрия, ние активирахме програма, която това не беше всъщност само програма, но тя даваше възможност на лицата с увреждания да получават помощ чрез сателитната система, за да могат да се придвижват в градовете. Беше изпробвана в Лондон и се оказва, че функционира много добре. Но е, има приложения за незрящи лица, които да използват е, съоръжения, за да могат е, да използват сигнали от спътникови системи и по този начин лицата с, с зрителни увреждания могат да се придвижват без да се налага да бъдат придружавани от други лица а, или от кучета, нито пък да използват бял бастун. Това би било много сериозен напреда. Както виждате, има много важни стъпки. Предложената директива за авторското право включва норми, които дават възможност на лицата с зрителни увреждания да получават достъп до произведения. Целта е да се осигури взаимно признаване а, на а, в всички държави членки. Комисарят по транспорта имаше възможност да активира, да задейства директивата за правата на пътниците, на която 130 лица с а, е, временни увреждания могат да пътуват по-удобно в е, летищата. По този начин се гарантира свобода на придвижване, казах го. За мен това не е въпрос само на солидарност, това е въпрос на свобода и думата свобода характеризира Европейския съюз и е основополагаща ценност на Европейския съюз. За съжаление в Европа все още има твърде много бариери. Има нужда от Европейски план за инвестиции, за да се мобилизират регионални фондове, финансиране от Европейската банка за инвестиции и средства от европейския бюджет. Държавите членки трябва да поемат своята част, като използват и гъвкавостта в бюджета за тази цел. Ние трябва да инвестираме повече и в биомедицинските изследвания, за да улесним мобилността, като използваме една част от програмата Хоризонт 2020 и следващият многогодишен бюджет на Европейския съюз. Ние сме а, лидери в света по отношение на медицинските устройства и ние трябва да положим усилия, за да запазим това лидерство. Тези усилия би трябвало да се обединят с усилията насочени към осигуряване на заетост за лицата с увреждания. Да, работът означава достоинство, работата, трудът означават и свобода. Директивата за равенство по отношение на заетостта забранява всяка дискриминация по отношение на труда и гарантира равнопоставеност на всички. Заедно с това процента на заетост на лицата с увреждания е с около 20% пункта по-ниска в сравнение с тази на лицата без увреждания. В доклад на Европейския парламент от миналата година се вижда ясно че е, дефинирането на уврежданията в различните страни е, се различава, особено що се отнася до е, пазара на труда. Това води до различни норми между различните държави. Не има нужда от по-добра хармонизация. Държавите членки са длъжни да спазват директивата за равнопоставеността, както и конвенцията на ООН в тази област. За да се създаде заетост има нужда от стабилна реална економика. Необходимо е предприятията, обществените администрации и сдруженията да сътрудничат, за да разработят активни политики за създаване на а, стимули и данъчни облегчения. Европейския парламент няма да сваля гарда по отношение на вашите права. Благодарение на нашата а, между интергрупа за уврежданията, винаги а, сме защитавали правата на лицата с увреждания, както в парламента, така и на национално ниво. Искам да благодаря на колегата Марек Плура, за много важната работа, която върши за интеграция на лицата с уврежданията. Нека да го аплодираме. През 2015 година създадахме мрежа от депутати, председателствана от колегата Адам Коша, за да се приложи конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Благодаря, Адам. Благодаря и на двамата. Мрежата включва представители на 12 парламентарни комисии и работи за осведомяване и координация по въпросите на конвенцията. Споделим усилията на Европейската комисия за създаването на агенция, която да е натоварена с задачата за осигуряване на приобщаващо образование за онези, които имат нужда от специални потребности. Благодарение на приноса на нашата колега Хелга Стивенс, Европейския парламент миналата седмица прие резолюция за Европейската стратегия за уврежданията. Благодаря за работата, благодаря за ангажираността. Гласът на парламента е ясен. Дойде момента стратег... Европейската стратегия за уврежданията да се интегрира в законодателството на Европейския съюз и процеса на Европейския семестър. Е, настояваме за постоянен диалог с всички за определенето на стратегия за периода след 2020 година. Започваме с вас, вашите организации. Девиза на Европейския форум за лицата с увреждания е нито едно решение за вас не трябва да се взима без вас. Аз бих добавил тук, никое решение за Европа не трябва да се взима без вас. Вратите на Европейския парламент са отворени за вас. Готови сме да ви приемаме, готови сме за сътрудничество с вас. За мен това е една от най-важните прояви, организирани в парламента с вашето участие. Нашите врати са отворени всеки ден, за да чуем вашите идеи, вашите предложения, за да решаваме заедно какво да бъде нашето бъдеще като свободни европейски граждани. Благодаря ви за присъствието тук в Брюксел. Давам думата на председателя на форума за лицата с увреждания. Заповядайте. Да, микрофонът е включен. Господин председателю на Европейския парламент, уважаеми гости, участници, делегати, колеги, от целия Европейски съюз. Господин председателю, ние сме тук. Представляваме хора от а, север и юг, а, от изток и запад. Многообразието на Европа присъства в тази зала. I would like... Бих искал от името на Европейското движение за хората с увреждания да ви благодаря на вас, господин председателю, на вашите колеги, на службите на Европейския парламент за отличното сътрудничество при планирането на тази толкова важна проява. Както съвсем основателно подчертахте, господин председателю, Европейският парламент от самото начало е силен застъпник на правата на хората с увреждания. Интергрупата по правата на лицата с увреждания в Европейския парламент работи много активно. Искам да благодаря на всички членове на интергрупата за тяхната посветеност и подкрепата, която ни оказват. Освен това, искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент, които подкрепиха нашите делегации, за да можем да дойдем тук от съответните ни държави членки. The четвъртото издание на Европейския парламент на хората с увреждания. Първото се състоя през 1993 година. Тогава отбелязахме първият Международен ден на хората с увреждания. Второто издание беше в края на 2003 година, когато приключи годината и единствената за сега година, посветена на хората с увреждания. Ние призоваваме Европейската комисия, както и търсим подкрепата на Европейския парламент да започнем новото десетилетие с подновяване на мобилизиране на обществото, на всички, които вземат решения да бъде посветена и втора година на хората с увреждания през 2022. Важно е да подчертаем тези две събития се проведоха, когато Европейският съюз се разширяваше. През 2012 година беше третото издание на Европейския парламент на хората с увреждания. Това беше много бурен период с финансова, економическа, за някои държави и социална криза. И първите, които бяха най-силно засегнати, бяха хората с увреждания. Имаше сериозно урязване на нашите права. Сега четвъртият форум се провежда в период който се твърди, е, че е период е, на възстановяване. Сега ни е необходим нов тласък, за да можем да се върнем към основните ценности, върху които почива Европейския съюз. Имаме Европейския стълб е, на, правата, на социалните права, имаме конвенцията, разполагаме с нужните инструменти, но ни е необходима много силна колективна воля от страна на всички институции, като волята, която показахте вие, господин председателю на Европейския парламент. Надявам се, че ще можете да свикате тук е, среща на тримата председатели, господин Юнкер, господин Туск е, и разбира се, с ваше участие, както беше през 2011 година, за да се обсъдят междуинституционалните мерки, които трябва да бъдат предвидени за следващото десетилетие и ще кажа по този повод няколко неща след малко. На днешната толкова важна среща ние ще приемем два изключително важни документа първият от които се отнася до достъпността. По време на европейските избори през 2019 година нашата предизборна програма за този период, правото да гласуваме, да участваме в общественият живот и политическия живот, правото да се кандидатираме на изборите, правото да избираме Знаем, че стотици хиляди хора с увреждания са лишени от подобно право. Ние изслушахме с голяма радост това, което казахте за всичко, което прави Европейският парламент, за да гарантира достъпността по време на изборите. Посланието тук трябва да е много силно. То трябва да стигне до държавите членки, до комисията и да се гарантира, че те ще премахнат пречките, които не допускат хората с увреждания да се чувстват пълноценни граждани. Ние граждани ли сме, ако не гласуваме? Не. Не сме ли граждани на Европейския съюз? Това е искане от наша страна. Това е искане към всички онези, които отговарят за вземането на решения. Втория документ, който ще приемем, е изключително важна резолюция. Става дума за Европейската стратегия за хората с увреждания за следващото десетилетие. Необходимо ни е една силна стратегия, за да можем започнем изпълнението на Конвенцията на ООН за правата с хората с увреждания в нейната пълнота. Ратификацията на конвенцията а, беше осъществена в средата на кризата. Като имаме предвид а, какво е направено, можем да кажем, че има известни постижения, но европейските институции не поискаха от държавите, които имаха най-големи проблеми с кризата да защитят правата на хората с увреждания, а дълг на европейските институции е да правят това. Ако правителствата на тези държави твърдят, че европейските институции искат от тях да предприемат мерки, за да урежат правата на хората с увреждане, тогава европейските институции трябва да се произнесат. Новото десетилетие трябва да започне с втората година, посветена на хората с увреждания, с една цялостна стратегия за хората с увреждания, в която да е предвиден един всеобхватен подход към правата на хората с увреждания, която да се опира на фундаменталните европейски ценности. И разбира се, тези права трябва да намерят своето отражение и в следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. изминаха 20 години, откакто беше създаден Европейския форум на хората с увреждания. И днес ние отбелязваме 20-та годишнина на нашето участие, на нашето присъствие, на обръщане на внимание на тези, които вземат решение върху проблемите, свързани с хората с увреждания. И нашето мото е нищо да не се решава за нас без наше участие. И това е девиз, който следваме вече 20 години. Искам да ви благодаря, уважаеми колеги, за това, че сте тук. Ние можем да проведем структуриран диалог с Европейския парламент днес с ваше участие с участието и на гражданското общество като цяло. Но освен това, ние отправяме и послания от тук. Послание на еманципираност, на недискриминация, послание на свобода, както каза и председателят на парламента. Ние настояваме да се спазват нашите права. Безусловно, ние искаме да бъдем пълноправни граждани в нашите държави, както и в Европейския съюз. И това послание трябва да достигне до всички, които вземат решения в столиците на държавите членки, както и тук в Европейския съюз. Пожелавам на всички ни един ползотворен ден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 Благодаря за вашата въведителна реч на Европейския форум за хо, на хора с увреждания. Аз съм Адам Коша и съм един от ръководителите на групата за хората с увреждания. Добро утро на всички! 2019 година приближава. Тогава ще има европейски избори. Ето защо е важно да говорим за общо изборно право в Европейския съюз. Но каква е ситуацията в момента? Каква, какви са правата на хората с увреждания да гласуват? Тази сутрин ще говорим за това. Ще говорим последните въпроси. Има ли достъпни бюлетини? Те преведени ли са на прейл или лесни ли са за четене? Има ли възможност за хора с увреждания да получат помощ при гласуването? Как да премахнем бариерите пред хората с увреждания, които искат да се кандидатират в изборите? Или дали трябва да преразгледаме правата за правния капацитет и капацитета, възможността да действаме. Най-напред нашите експерти ще имат възможност да говорят. Всеки от тях ще говори за по 5 минути. Искам да ви помоля да спазвате времето. Имаме един час за нашите експерти аз ще говоря за 10 минути. След това ще дадем думата на колегите от залата. Всеки има право да се изкаже за две минути. Имаме списък на изказващите се. Аз и моите съпредседатели ще водят дебата. Има много хора, които искат да се изкажат. За това моля ви, спазвайте времето за изказване. Ре... Уважавайте се едни други. Нека всички могат да се изкажат. И така, моите колеги са Марек Плора, госпожа Пиго, те представят форума на хора с увреждания, те също ще говорят, но преди да им дам думата, аз като изключение искам да дам думата на първият ни оратор. Той е Георгиос Дасис, председателя на Европейския економически и социален комитет. Той трябва да присъства на погребение в 10.30 на един от колегите си. За това му давам думата сега. Не зная обаче къде е той в залата. Сега разбрах, че той трябва да тръгне по-рано и че той не може да остане до по-дълго. За това ще направим промяна и искам да му дам думата сега. Давам думата най-напред бързо на Марек Плора и след това господин Пиго. И след това ще продължим с експертите. Господин Плора, имате думата. Благодаря, Адам. Здравейте, панство. przede всички, вита, панства. Дами и господа, добре дошли на този форум. Благодаря ви, че направихте такова голямо усилие, усилие да стигнете до парламента и да споделите с, ваш, с нас вашето мнение, вашите нагласи, вашите становище. Благодаря ви, благодаря на Европейския форум на хора с увреждания за организиране на това мероприятие. Радвам се, че сте с нас. Радвам се, че заедно с моите колеги мога да председателствам този панел, защото това е изключително важно за мен. Аз съм човек с увреждане, но съм също така и избирател. Аз бях член на Полския парламент, сега съм член на Европейския парламент. За много години аз се занимавах с дейности, свързани с подобряване на живота на хората с увреждания, така че те да можеха да участват в изборния живот и в публичния живот. Постигнахме много. Имаше различни мерки, които предприехме и които улесниха възможността на хората с увреждания да участват в демокрацията. Ние ще споделим нашия опит – Чухме опасната идея в Полша обаче да се премахнат някои от подпомагащите мерки, като например да се гласува чрез асистент, чрез системата Брайл, гласуване по интернет, което не може да приемем. Това са мерки, които подпомагат гласуването на хора с увреждания и укрепват гражданските им права. Надявам се да може да говорим по тази тема днес и да обменим добри практики. Зная, че много още може да се направи. Европа има нужда от нашия глас, от нашето участие и участието ни в публичния дебат за формирането на обществения дневен ред. Днес искаме да видим къде са бариерите и как те могат да бъдат премахнати, така че уврежданията ни да не ограничават правата, правата ни като граждани на Европейския съюз. И така сега давам думата на госпожа Морен Пижо, от изпълнителния комитет на форума на хора с увреждания. Thank you, Mr. It's my great privilege. Благодаря. За мен е голям, голяма привилегия да участвам в днешното мероприятие. Аз съм наскоро избран член на Европейския форум на хора с увреждания и работех преди това на, за включването на хора с интелектуални увреждания в публичния живот. Исторически ден е днес за нас. От 10 години е, Конвенцията за правата на хората с увреждания е подписана и от 20 години съществува Европейският форум на хора с увреждания. Той ни дава възможност да работим заедно и да имаме един глас на хората с увреждания в Европа. Също така исторически ден, защото днес имаме възможността да формулираме следващото десетилетие, да го направим по-различно. Исторически е денят, защото имаме много хора, които дойдоха на нашето мероприятие. Имаме над 800 хора с увреждания от всички краища на Европа и представят разнообразието на хората с увреждания в Европа. Аз съм възхитена, че от тези 800, 200 са хора с интелектуални увреждания и това е историческо. So what does that mean? Така че какво означава това? Това означава, че има решимост от хора с увреждания да я упражняват своите права. Има окоръжаващ и растящ процент на хората, които разбират важността на този проблем. Това означава, че има начин да работим заедно, да намираме партньори, да използваме възможности за работата ни заедно, защото хората идват тук чрез националните си делегации, те идват чрез подкрепа на европейските депутати и чрез помощта на асоциации, които представляват хората с увреждания като Inclusion Europe. За нас са важни алиансите, съюзите с вас. Това означава пълно участие в европейската политика. Но въпреки това има много какво да се направи. Има дълъг път през, пред нас. Защото все още има хора, които не могат да упражняват правата си. И то поради правни проблеми. Те нямат възможност да използват своя капацитет Някои хора не могат да упражняват правата си като човешки същества, да бъдат взети на сериозно от всички институции от обществото. Това е срамно, че в Европа през 2017 година все още съществуват такива ситуации. Трябва да променим тези закони, трябва да въведем правото да подкрепим възможността за взимане на решение и И докато всички не са свободни в обществото, никой от нас не е свободен. Това са огромните проблеми, пред които сме изправени. Трябва да се преодолеят много бариери. Мобилността е една от тях, но и други бариери. И днес трябва да направим промените до следващия парламент на хората с увреждания. Трябва да видим какво се е случило до момента, както каза Янес. Какво ще видим, ако обърнем поглед назад? Ще видим, че е, изборите през 2019 и 19 година ще бъдат достъпни, че има много хора и в момента, хора с увреждания, които са избрани като европейски депутати и те ще говорят днес пред нас след обяд. Какво ще видим друго? Ще видим и е, мечтата на Янес, нова година на хората с увреждания ще видим и рамка, подкрепена с бюджет, която е насочена за включването на хората с увреждания във всяка държава членка на Европейския съюз. И ще видим, че има още едно изследване, за хората с увреждания, които упражняват своите изборни права. И днес искаме да работим с европейските депутати, които ни поканяха. Искаме да работим на това вдъхновяващо място. Ще работим с комисаря, който ще се присъедини след малко към нас и ще работим с европейските институции, след което ще се върнем от там, откъдето сме дошли в нашите градове и общности и ще кажем на хората, че те могат да бъдат включени, че те имат право да упражнят пълните си изборни права като граждани на Европейския съюз. Вчера се срещнахме с адвокати от Inclusion Europe и те казаха, вашите гласове трябва да са силни и ясни. Ръкопляскания. This movement united. Трябва да сме обединени и да застанем заедно за посланието си, което да укрепва правата на хора с увреждания. Köszönöm Pigot asszonynak a megnyitó köszöntőjét. Благодаря, госпожо Пигот, за вашата реч. Сега ще дам думата на първият експерт, Хари Рош. Много ви моля, спазвайте ограниченията в времето, т.е. 5 минути. Good morning. Добро утро, госпожи и господа депутати, представители на Европейската комисия. Започвам от начало. Госпожи и господа депутати, членове на Европейската комисия, служители, уважаеми колеги от Организации за лица с увреждания, за мен е чест, че ми дадаха думата. Казвам се Хари Роуч и съм член на съвета на Inclusion Europe, Сдружение на лица с увреждания и техните семейства – в, в, в своята работа. Аз съм част от изпълнителният съвет в Обединеното кралство. Днес ще говоря по четири въпроса. Първо, кое пречи на лицата с психосоциални увреждания да гласуват и да участват в партиите и политиката? Второ, какво предвижда Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждане номер 3? Примери от моя опит, който сочи как можем да участваме в политиката в нашите страни и в Европа. Номер 4. Как всички ние тук можем да помогнем нещата да се променят, независимо от това дали сте от Европейската комисия, Европейския парламент или от Организация на лица с увреждания. Кое пречи на хората да гласуват? В 10 страни от Европейския съюз законите а, за дееспособност – е, не дават възможност на лицата с увреждания да гласуват. Е, лица, настанени в институции, не могат да гласуват в някои страни. Има, не се дават права за е, създаване на сдружение, за кандидатиране или встъпване в длъжност. В Испания, например, от една жена се искаше да положи тест, за да бъде одобрена да гласува. Ако всички трябваше да преминат през тест, за да се реши дали могат да гласуват, колцина биха изкарали този тест. Радвам се, че е, е, Испанският парламент – каза, че ще промени това законово положение. Дори когато не се отрича правото на гласуване, достъпността е сериозен проблем. Избирателните секции а, и а, тъмните стаечки не са ясно оказани. Информация за това как се гласува или за кого да се гласува е много сложна и не се предоставя по достъпен и разбираем начин. Избирателните секции не винаги осигуряват права, не осигуряват възможности за лицата с увреждания. Често, лицата, често не канят лицата с интелектуални увреждания на срещи, не се допитват до тях по въпроси, касаещи тех, тях и техните общности. Освен това, предразсъдъците по отношение на интелектуалните увреждания затрудняват участието на тези лица. Не им, трудно им е да покажат какво могат, какъв е техния потенциал. Това се отнася и до членовете на техните семейства. Лицата, настанени в институции, не не винаги могат дори да стигнат до избирателната секция. Какво предвижда Конвенцията за правата на лицата с увреждания? Комитета на конвенцията следи спазването на конвенцията в Европейския съюз. Те изразяват загриженост за това, че в Европейския съюз лицата с увреждания, особено онези, които са лишени от дееспособност или пък живеят в институция, не могат да упражняват правото си на глас. И Комитета на конвенцията призовава Европейския съюз да предприема мерки, така че всички лица с увреждания, в това число и лицата под попечителство, да имат право да гласуват и да се кандидатират, като се осигурява достъпна комуникация и възможности. Какво може да се направи, за да се увеличи достъпността? Извинявайте много председателката, тъй като а, нямаме време. Много ви моля да съкратите изложението си. Това беше възможност за лицата с интелектуални увреждани техните семейства да споделят а, своите проблеми. Разбираме, че не всички разбират предизвикателствата пред тези хора. Искам да ви дам и примери за избрани политици с интелектуални увреждания. Имаме избран общински съветник, която работи от 6 години и се гордее с това, че потребностите на лицата с увреждания се предоставят на вниманието на Общинския съвет. През 2013 година в Испания също беше избран първият съветник с увреждане. През 2015 година беше избран кмет в Северен Йоркшир. Той получи награда от кралицата. Тези хора са пример за лица с интелектуални увреждания, които са разрушили бариерите и са успели да направят така, че лица с такива увреждания да участват в взимането на решения. И извинявай, Хари, знам, съжалявам, че трябваше да съкратиш изложението си. Сега Думата има заместник председателя на Европейския парламент Димитриус Папа Димулис. Той е председател на групата на високо ниво за равенство на половете и той участва лично в е, предприемането на мерки парламентът е, да стане приобщаващо място. Извинявайте, че ви прекъсвам. Просто искам да се извиня на всички за това, че системата за превръщане на а, говор в текст има смущения. Работи се, за да се възстанови, възстановят нейните функции. О, благодаря, господин а, Варда Кастанис, драги гости. За мен е удоволствие, че съм с вас и участвам на четвърти Европейски парламент на лицата с увреждания. Според данни на Европейската комисия, всеки шести в Европейския съюз има увреждане от лека до тежка форма. Почти 80 милиона души. Преди няколко дни на 3 декември отбелязахме Международния ден на лицата с увреждания. Целта е да има по-добро разбиране за лицата с увреждания, да се мобилизира подкрепа за тяхното достоинство, права и благосъстояние. Европейския парламент отбеляза този ден с организирането на информационен семинар за служители които се грижат за член на семейството с увреждане или дългосрочна, дългосрочно увреждане. Групата, е, интергрупата на парламента за равенство и разнообразие има ангажимент парламента да стане място достъпно за всички. През 2006 година Бюрото на парламента прие изявление е, за насърчаване на равенството и разнообразието в секретарията. Един от приоритетите е заедостта интеграцията на лица с увреждания. Междувременно бюрото предприе втория си многогодишен план за равнопоставеност за периода до 2019 година. Този план за действие е основният инструмент за постигането на конкретен прогрес по равенството и разнообразието. Що се отнася до лицата с увреждания, там са изложени четири основни цели – разработване институционална култура по отношение на уврежданията, положителни мерки за, заемане, за наемане на лица с увреждания, за интегриране в системата на професионално и кариерно израст на лицата с увреждания и за е, из, е, създаване на възможности за информация и осведомяване. Европейския парламент – е единствената институция на Европейския съюз, която има схема, система за наемане на лица с срочни договори. През последните години бяха нети 11 лица с увреждания, което говори за ангажимента на парламента. Отдава се приоритети на въпроси като баланс между труда и личния живот, достоинство и уважение към личността. като пример можем да дадем политиката за борба срещу турмоза само чрез ангажираността на всички, участието и интегрирането на лица с увреждания може да се постигне във всички области. Аз мятам, че, трябва, че е необходимо да се, предла, да се предприемат повече мерки за интеграцията на служители с увреждания. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Както виждаме, постигнато е много и съм убеден, че Европейският парламент е и ще остане положителен пример Думата има Кшиштоф Патер, член на Европейският економическия и социален комитет и автор на доклада за това как правата на лицата с увреждания се спазват на практика по време на изборите за Европейски парламент. Кшиштоф, имаш думата. Дами и господа, не беше лесно да съкратя близо с 50% изказването, което бях подготвил, но се справих. За много хора в Европейския съюз, с които имат увреждания, правото на гласуване не е изпълнено. Аз съм докладчик по правата на хората с увреждания да гласуват по време на парламентарните избори и направих много задълбочен анализ какви са реалностите. Ако някой от вас би искал да ни помогне, като събере данни от съответните институции от вашата страна, моля ви да попълните жълтата или зелена карта, която можете да намерите извън залата. Попълнете я, сложете в кутията. Ние сме убедени, че инициативите за подобряване на регламентирането на европейско ниви, ниво ще допринесат за подобряване на ситуацията. Политиците трябва да предприемат ефикасни мерки. Няма да има основания за каквито и е да е извинения от тук нататък. Всички държави членки трябва да вземат единодушно решение, що се отнася до европейските избори, но нищо няма да се случи, докато Европейският парламент не внесе официално предложение. Така че моля Европейския парламент да предприеме първата стъпка. В никоя държава членка лицата с увреждания не се ползват с пълни права при гласуването. Има автоматично изключване в някои страни, що се отнася до политическото участие. И много лица с увреждания не получават право да гласуват. Има седем държави членки, в които съдът може да откаже на дадено лице правото да гласува, след като се разгледа индивидуално случая. Но ние считаме, че никой не трябва да бъде лишаван от правото да гласува заради увреждане. Има стотици други ограничения, в е, Европейския съюз, е, които не допускат е, пълноправно участие в изборите на лица с увреждания. Информацията за изборите не се предоставя в подходяща форма за много, които участват в гласуването. Това е истинско предизвикателство да стигнат до урните. Има също проблеми вътре в избирателните пунктове. Има сериозно ограничаване също на помощта, която получават хората с увреждания при гласуването, което също нарушава и тайната на гласуване. Унези лица с увреждания, които се намират в институции, на практика нямат никаква възможност да гласуват. Съществуват също много проблеми, свързани с бюлетините. Всичко това го отразявам в моя доклад. Ще е необходимо време, за да бъдат гарантирани пълни права за участие в изборите на хората с увреждания. Време е да подчертаем, че онези разпоредби, които лишават хората с увреждания от участие в изборите, трябва да бъдат незабавно примахвани на ти. Трябва всички да имат реално право да достигнат до местата за гласуване и да гласуват при пълно спазване на тайната на гласуване. Правото на гласуване е въпрос на достоинство и не можем да допуснем, че 2 милиона европейски граждани са лишени от това право. Все още има време да се направи нещо преди европейските избори през 2019 година. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, Кшиштоф. Вашия доклад е изключително важен. Той е изпълнен с конкретна информация и предлагани действия, които да бъдат предприяти. Сега ще помоля Морин Пиджан да поеме председателството. За мен е удоволствие да дам думата на Пат Кларк, който е вице-президент на Европейския форум на хората с увреждания. Пат, имате думата. Добро утро на всички. Благодаря за поканата. Въпросът е изключително важен и едва ли аз мога да го обхвана в краткото време, с което разполагам. Искам да ви представя програмата на нашия форум за изборите през 2019 година. Нашият е, форум отбелязва своята 20-та годишнина и ние представляваме Европейското движение на хората с увреждания. Надявам се, че тази предизборна програма ще бъде приета преди изборите. Там се настоява за пълен достъп и пълно участие в европейските избори. Лицата с увреждания трябва да могат както да се кандидатират за участие в изборите, така и да гласуват. Тези лица трябва да могат да гласуват, да бъдат кандидати, така както е гарантирано в член 29 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Освен това, законодателството, свързано с попечителството, трябва да бъде преведено в съответствие с член 12 от Конвенцията. Процедурите за гласуване трябва да са разбираеми и достъпни материалите, политическите дебати, предизборните програми на партиите трябва също да бъдат достъпни. Трябва да има събиране на данни за политическото участие на лицата с увреждания. За сега това не е достатъчно. Освен това настояваме цялостна стратегия на Европейския съюз за хората с увреждания, както каза и председателят Яни по-рано. Политическите лидери трябва да приемат такава стратегия за периода 2020-2030 година. Важно е и приложението да бъде включена в изпълнението на стратегия Европа 2020 освен това, това да е в съответствие с решенията на органа към ООН, който отговаря за изпълнението на Конвенцията по правата на лицата с увреждания. Тази стратегия 2020-2030 трябва да предвиди да има още една година посветена на хората с увреждания през следващото десетилетие. Трябва да се гарантират равни възможности, да няма дискриминация, трябва да се предвиди нужния бюджет в рамките на кохезионната политика за следващата многогодишна финансова рамка. Необходимо е също да се гарантира пълноценно участие на хората с увреждане в представителни организации и в форуми за обсъждане на бъдещето на бюджета на Европейския съюз. Стълба за социалните права трябва да бъде изцяло изпълнен в частта му, свързана с хората с увреждания. Хората с увреждания не са достатъчно представени в съответните организации и това трябва да бъде отчетено и да се предвиди по-широко тяхно участие по стълба за социалните права. Трябва да се гарантира и достоен живот, да се гарантира работни места, да има програми, законодателство, които да доведат до повишаване на заетостта сред тази група лица. Да има също приобщаващо образование, да се гарантира нужната помощ на лицата, които имат нужда от такава. Ние призоваваме лидерите на Европа да приведат в действие Европейският акт за достъпност, Маракешкия договор, трябва да стане неразривна част от достиженията на правото на Съюза. Трябва също да се предвидят достъпни книги в достъпни формати. Необходими са политики, за да може технологичните развития сега и в бъдеще да не забравят за никоя категория лица и хората с увреждания да могат да се ползват от тях в пълна степен, както всички останали. Да могат изцяло да участват във всички сфери на живота. Също трябва да се подобрят разпоредбите, свързани с пътуването и свободата на придвижване. Европа на човешките права. Ние призоваваме лидерите на Европейския съюз да приеме законодателство за равнопоставеност, да се гарантират правата на жените и на момичетата с увреждания да се отчетат при предвиждането на мерки, свързани с равенство между половете. Също да се работи в рамките на конвенцията от Истанбул, да се премахнат всякакви форми на насилие срещу жени, включително насилствената стерилизация. Благодаря ви много за вниманието. Председателят, благодаря Пат. Ние всички ще имаме възможност да приемем тази предизборна програма, след като изслушаме изказванията от залата. За мен е удоволствие сега да дам думата на първият записал се от, пир, от Финландския форум на лицата с увреждания, Пирко Маламаки. Уважаеми колеги, от името на Финландския форум на хората с увреждания искаме да се обърнем към политическите лидери в Европа и към Европейското движение на хората с увреждания. Хората с увреждания трябва да могат изцяло да се ползват от правата да гласуват, както и да се кандидатират по време на европейските избори. Европейският съюз е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. За това трябва да се гарантира и цяло участието на лицата с увреждания в изборите, съгласно 29 член на Конвенцията на ООН, законодателството в държавите членки трябва да бъде приведено в съответствие с член 12 на тази конвенция, както и препоръка номер 1 на Комитета на ООН по изпълнение на конвенцията. Процедурите, свързани с гласуването, трябва да са достъпни. Хората трябва да са в състояние лесно да разберат за какво става дума. Необходимо е също да следят кампаниите, материалите, свързани с предизборните кампании, дебатите, да имат достъп до уебсайтовете. Всичко това трябва да е достъпно приобщаващо за хората с увреждане. Дори лицата, които се намират в момента в институции, трябва да могат да гласуват самостоятелно. Жените в Финландия получиха правото да гласуват преди 111 години. Младите хора трябва също да могат широко да участват в изборите. Благодаря ви. Thank you very much, Pirko. Председателят, благодаря ви, Пирко. Торкит Олесън е от Организацията на хората с увреждания от Дания. Is it on now? Yes. Thank you very much, uh, Mr. Speaker. Благодаря. Благодаря за думата. Благодаря и за ваш, на вашата организация, която организира това мероприятие. Благодаря и на председателя на парламента за това, че, че опосредства нашия достъп. В Дания все още има нужда от подобрение по отношение на достъпа на хората с увреждания. Въпреки, че много е направено, много още трябва да се направи, за да участват хората с увреждания в обществения дебат. Например, има излучвания по телевизията, където няма субтитри или няма други възможности хората с увреждания да участват в дебата, да разбират предаването. Много е важно да хората с увреждания да имат право да участват в изборите и да бъдат избирани. Има някои общини, които нарочно се опитват да предотвратят хора с увреждания да участват в общинските избори. Искам да препоръчам тази декларация, която сме изготвали, да бъде одобрена и много се надявам през 2019 година да има много депутати, избрани като европейски депутати, които са хора с увреждане. Благодаря. Thank you very much for your intervention. Благодаря, Торкил, за вашето изказване. Следващият колега Мария Пино Лопес от движението СЕРМИ. Испанска организация на хората с увреждания. Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на социални движения, представители на организация на хора с увреждания. Аз съм на 30 години и идвам от Испания. Моите братя и сестри ми помогнаха но не ми помагаха достатъчно. Аз бях много сама. Никой не ми обясняваше какво се случва с мен. Бях много самотна, чувствах се безсилна, чувствах се изоставена. И след това някой се обади в някаква организация. Преминах през един курс и разбрах какво се случва с мен – Миналата година изпратих на моя попечител едно писмо и помолих да се преработи решението, което е свързано с мен. Искам да имам попечител, но също така искам да мога да участвам в изборите. Аз имам нужда от помощ когато живеех при родителите си, можех да участвам в избори. Защо сега не мога? Искам да кажа, че участвам в една работна група за пълно включване и участвам в организациите в Испания на хората с увреждания. Ние може да взимаме решение, ако имаме подкрепа. Ние не сме странни животни, ние сме граждани като вас. Ние имаме определени интелектуални възможности. Има стотици хиляди хора в Испания, които не могат да участват в избори, защото за тях са издадени съдебни решения, които ги които им позволяват да участват в избори. Трябва да има пълно включване, трябва да може да представяме тези хора. Ние се борим в Испания за подобряване на ситуацията. През ноември парламентът в Испания един, единодушно реши да промени изборното право така че всички хора с увреждания да могат да участват в изборите. Така започва да се при, прилага член 21 на Конвенцията за правата на хора с увреждания. Имаме право за участие в обществения живот. И сега виждаме, че промяната в изборното право започва – не бива да се провеждат повече избори без наше участие. Но дори когато постигнем това, то правителствата трябва да се погрижат за това да сме равнопоставени, равнопоставени на другите граждани. Да имаме равни права. Информацията, особено изборната информация за хората с увреждания ние не е достъпна. Например, как функционират изборните органи, политическите програми, как да се гласува. Основни информации за парламентарната система не са достъпни такива информации. Това всичко ни възпрепятства. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря, Мария. А сега Марсел Бобелдик от ЕФХОХ, е Федерацията на хора с увреден слух. Благодаря, госпожо председател. Председателят на парламента говори за европейска свобода. Искам да благодаря за това. И като символ на моята благодарност искам да го помоля да има достъпност, достъпност към подобни мероприятия. Такива мероприятия трябва да са достъпни за хора с слухови увреждания и с други увреждания. В началото нямаше субтитри, нямаше текст. Искам да ви помоля да се съобразявате с 52 милиона хора в Европейския съюз, които имат слухови увреждания. Техните права трябва да се спазват на местно равнище, на национално равнище, на европейско равнище. Информацията трябва да е достъпна. Достъпна и за хора с слухови увреждания. Това означава най-напред да има субтитри, на всички предавания, на всички мероприятия, които са свързани с избори. Всички мероприятия трябва да са достъпни чрез превод на жестомимичен език. Всички изборни предавания по телевизията трябва да имат субтитри, независимо кой е предавателят. апел към всички кандидати на всички политически партии, от ляво, от дясно, от центъра, да участват във всички мероприятия, които са достъпни за всички защото това е политическа отговорност. Това е отговорността на партиите, които организират изборните си мероприятия. Това е и отговорност на кандидатите. Извинявай, Марсел, ако обичаш, приключвай. Да, приключвам казва Марсел. Това е отговорност и на политическите кандидати. Във всички предавания по телевизията трябва да има субтитри. Изборните секции трябва също да са дос... достъпни за хора с слухови увреждания. И хората трябва да знаят как да говорят, как да комуникират с хора с слухови увреждания. Ние, хората с слухови увреждания, искаме да имаме нашите права. Now give the floor to the first MEP speaking from the floor, Miriam Dali. А сега давам думата на Мари... Мариам... Мириам Дали от Малта. Благодаря. Уважаеми колеги, нека да съм честна. Много с... съм горда да съм тук сред вас и да говоря за това, защо хора с увреждания трябва да играят централна роля в обществения живот. Що се отнася за мен, до мен, хората с увреждания трябва да могат да гласуват, но не става само, само дума за това. Не става дума за достъп, не става дума за респект на някого към някого други го. Става дума за равнопоставеност. Аз работя много често, много, в много тясно сътрудничество с хора с, с увреждания. И едно нещо е ясно. Хора с увреждания искат равнопоставеност. Това е наше право, независимо къде сме и кои сме. И виждам всички вас. Вие всички можете да направите нещо. Вие не сте не се взаимно изключвате, вие се взаимно допълвате. Никой не може да прави политика за хора с увреждания, ако вие не участвате. Така че моето послание е вашите, вашият капацитет да бъде усилен, вашият глас да бъде чут. Не става дума само за гласуване. Не става дума само за пълно участие на хора с увреждания в политическия живот. Искам да видя политически кандидати с увреждания на всички равнища, от местното до европейското равнище. В, на, ако нашите парламенти трябва да са да представляват обществото, то това означава да има и хора с увреждания зная, трябва да приключвам. Аз подкрепям мотото нищо без нас, нищо за нас без нас. Това не е просто фраза. Важно е да имаме хора с увреждания, които да взимат политически решения. Нека да работим заедно, нека подкрепяме всички граждани с увреждания. Ако ние сме ангажирани, ако смятаме, че може да направим, да постигнем промяната, нека още от сега да подпомагаме хората с увреждания, така може да реализираме промяната. Благодаря ви, желая ви успешна дискусия. Ръкопляскания в залата. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на Паскал Рипс от Франция. Национален съвет за хора с увреждания. И? Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, ние искаме да гласуваме като всички. Правото на глас не е привилегия, а гражданско право. Заедно с това пречките пред политическото участие на лицата с увреждания са много във Франция. Пълноценното участие се препятства от различни фактори, труден достъп до информация за кандидати, недостъпност на избирателните секции, не предостав... принципът за дееспособност което, който допуска лишаването от право на глас. Всичко това е пречка пред реалното включването, защо разчитаме на Европейския парламент да подкрепя правото на глас. Ние имаме няколко препоръки. Първо, достъпност на, избира, на предизборната кампания разбираемост, субтитри, освен това избирателните секции да бъдат достъпни финансови ограничения, които пречат на достъпността. На четвърто място засилване на участието на жените с увреждания в избирателния процес – насърчаване на участието им в политическия живот, както и като кандидати на местни, национални и регионални избори. Да се предвиди реалното приложение на член 29 от Конвенцията на не за правата на човека. Правото на глас е право, а не привилегия призоваваме Европейския парламент и разчитаме на него да подкрепя тези права. Благодаря за вниманието. Ръкопляскания. Благодаря, Паскал. Следващия оратор е Дани Канал, Европейския съюз на младежите с слухови увреждания. Добър ден на всички. За мен е чест, е, че съм тук и бих искал да лобирам за включването на лицата с увреждания. Не бива да забравяме, че комуникацията е много важна, за да се гласува. Лицата, които са със слухови увреждания, трудно гласуват в конвенцията се казва, че трябва да има достъпност за онези, които са слухови увреждания или ползват жестомимичен език. Необходимо е да има всеобщ дизайн, така че всички да могат да участват в процеса на гласуване с информация на жестомимичен език, с преподаване с жестомимичен език, Имаме нужда от достъпност чрез жестомимичен език. В момента не е така и трябва да се предостави информация. В настоящия момент ние нямаме правото да гласуваме, защото няма превод на жестомимичен език. Така че младите, които искат да участват в политиката и са с увреждания, са, е, страдат от двойно изключване. На лицата с увреждания трябва да предоставим правото на глас. Ние сме граждани на Европа и трябва да получим равен достъп до избирателния процес. Ръкопляскания. Благодаря, Дани. Последният в моя списък е Джулио Нардоне. След това ще предам на друг председател. Джулио Нардоне от Европейския форум на хората с увреждания. Госпожо председател, госпожи и господа, до подписаните членове на Италианския форум за лицата с увреждания, за да може да се осигури на всички упражняването на право на гласуване, имайки преди член 9 от Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания, която предвижда правото на всички лица с увреждания да има достъп до обществените а, сгради имайки предвид, че международният символ на достъпността е, е инвалиден стол, от ежедневието си знаем, че този образ засилва погрешното убеждение, че там, където има свободен достъп, за лица с увреждания е постигната достъпно за всички. Имайки предвид, че това погрешно мнение се споделя от държавни власти, архитекти, проектанти, мас-медиите като си има предвид, че дори когато има намерение да се изгради среда без пречки, обикновено само физическите бариери се премахват, но не се предвижда безопасно за лицата с сензорни увреждания. Подписани, подписалите сегашната петиция приканват Европейския форум децата с увреждания да предложат ново предложение за интегриране на сегашния международен символ за достъпността, като добавят графични указания, които да улесняват лицата с различни увреждания. По този начин е предложено групата на железниците в Италия да реализира е, подобен символ, който ще представим на председателството на тази проява като пример за възможно решение. Благодаря, Джулио. Благодаря за много интересното предложение. Благодаря на ораторите в първата сесия. Благодаря ви за усилията да се вместите в е, отреденото време. Прехвърлям сега председателството на господин Коша. Госпожо председател, вие свършихте чудесна работа. Предварително се е, извинявам, трябва да спазваме ограниченията във времето и за това искам да ви помоля да е, се да гледате към часовниците, е, за да видите колко време ви е останало. И сега ще дам думата на колегата си депутат Брандо Бенифей. Днес е, по този изключителен повод действително се радвам, че съм тук. Ние показваме, че Европейския съюз е съюз, в който всички трябва да се чувстват добре. Европейския съюз е шампион по правата на човека, но ние трябва да осигурим ефективна защита за лицата с увреждания. Трябва да им осигурим достъпна среда. Нези, които говориха преди мен, напомниха това. Но предстои много работа. Ние трябва да защитим Европейския акт за достъпност за всички, прием от Европейския парламент и да започнем преговори с държавите членки. Няма да приемем и не трябва да приемем да се жертват а, правата на някой, на, на мнозина, а, в, за да се гарантират интересите на малцине. Политическото изключване лица с увреждания е отрицател, влия отрицателно върху демокрацията. Благодаря на всички, благодаря на Европейския форум, благодаря на всички делегати, на всички издружения, благодаря на италианските ми сънародници, защото всички ние показваме колко е правилен нашия девиз нищо за нас без нас. Благодаря много. Благодаря ви. Сега давам думата на Ана Хилдингсън. Заповядайте. Къде сте? Заповядайте. Добро утро, през 1999 година лицата с психосоциални увреждания получиха правото да гласуват в Швеция. Най-сетне станахме пълноправни граждани. Така и трябва да бъде, нали така? В тази страна не се допуска съществуването на две категории граждани. Онези, които имат право да гласуват и онези, които нямат такова право на основание увреждане, но не е достатъчно законът да ти дава правото да гласуваш. Това е само първата стъпка. В периода след 1999 година няма, почти нямаше лица с интелектуални увреждания, които да гласуват. Въведе се изискването политическите партии в шведския парламент и всички обществени власти да предоставят информация по разбираем и достъпен начин. Ето това а, увеличи броят на гласувалите лица с увреждане. Защото е, това е важно, защото ежедневният ни живот се влияе от политическите решения. Лицата с интелектуални увреждания успяха да научат как функционира обществото 80% от участвалите в обучението гласуваха на изборите. Така че знанието е власт и се надявам, че никой гражданин в Европа не трябва да бъде лишаван от правото на глас. Това е човешко право. Но да не забравяме, че правото на глас и достъпа до разбираема информация за обществото са две, два елемента, които вървят заедно това, мерките, които са полезни за малцина, могат да се окажат полезни и за всички. Благодаря. Ръкопляскания. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че се вместихте в ограниченията на времето. Думата има една от колегите ми от Словакия, госпожа Яна Житнанска. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми дами и господа, за мен е огромна чест да бъда сред вас. Позволете ми да по поздравя словашката делегация специално. Радвам се, че сте толкова много и че успяхте да дойдете. Сред вас има хора, които участват в политиката на местно равнище. Това е чудесно, това е много важно. Важно е да се борим за вашите права, за правата на вашите приятели и членове на семейството. Но правилните решения започват с участието ни в политиката. Все още има хора, които не могат да участват в изборите хора, които са с увреждания. Това трябва да се прекрати, особено в Европа, в която расте екстремизмът. Особено в една Европа, в която се говори за равнопоставеност. Вчера в Европейския парламент гледахме един филм на Вероника Молотова – в който филм се говореше за един младеж с увреждания по времето на Втората световна война, време, когато тези хора бяха убивани. който се интересува да види този филм, може да го види в интернет. Там има и английски субтитри. Нека ви напомня, не бива да се повтарят ужасите от миналото. Надявам се заедно да успеем. Благодаря ви много. Сега давам думата на следващият оратор, който е от Литва, Довиля Юткайте. Благодаря ви за възможността да се изкажа на този важен форум от името на Литовския форум на хората с увреждания. В Литва хората с увреждания имат правни проблеми, проблеми свързани с достъпността, както а, и, а, що се отнася до достъпа до социално-политическия живот. А, по време на изборите нямаше адаптиране на процедурите, материалите за хората с увреждания. Нямаше информация, която да може да бъде лесно четима и която да позволи хората с увредено зрение да гласуват самостоятелно. Всичко това не отговаря на изискванията за равнопоставеността. Хората с психосоциални увреждания се обявяват за неправоспособни и съгласно избирателните закони тези хора се заличават от регистрите на гласоподавателите, не могат да участват в изборите. Така те не могат да упражнят правото си на глас. Такива решения се вземат само по медицински съображения, по медицински критерия, което е в нарушение на гражданските им права. Членове 12 и 29 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания гарантират равнопоставеност на хората с увреждания. Те се считат за равни пред закона и затова те трябва да могат пълноценно да участват в обществено-политическия живот. Обществото ни трябва да отчита факта, че хората с увреждания имат неотменното право да бъдат част от обществото и от политическия живот. Благодаря ви. Сега давам думата на представител на Белгийския форум за хората с увреждания Жулиана Постио. Аз представлявам форума на лицата с увреждания в Белгия, по-скоро с психосоциални увреждания. В нашия форум имаме хора, които имат такива проблеми. В нашата група е важно да се запознаем с правата ни и отговорностите ни. Искам да говоря за изборите и да ви запозная с моя опит в това отношение. Първия път, когато участвах като избирател, не знаех за кой кандидат да гласувам и гласувах така, както гласуваха родителите ми. Не можех да изразя собственото ми мнение, тъй като не можех да се запозная с предизборните програми. Политиците говорят твърде бързо и по теми, които не разбирам добре. Зная, че има някои колеги, които не могат нито да четат, нито да пишат и се чувстват доста объркани. Необходимо е програмите на кандидатите да бъдат в формат, който да може да се чете лесно. Това би било от полза за всички. Това ще ни позволи да бъдем отговорни граждани. Ето защо, ако можете да ни помогнете, ние сме на ваше разположение за въпроси, които бихте могли да имате. Благодаря ви за това, че ме изслушахте и ви пожелавам приятен ден. Ръкопляскания. Köszönöm, kiváló! Председателят, благодаря ви. Благодаря за това, че се вместихте в времето за изказване. Сега давам думата на един от колегите от Европейския парламент, Луиджи Моргано. Благодаря най-напред, благодаря на всички вас за присъствието. Казвам го, защото ние сме в този парламент. В парламента могат да се дадат отговори на проблемите, които стоят пред нас в прембюла към Хартата за основни права на Европейския съюз четем. Европейските граждани решиха да споделят бъдеще на мир, основано на ценностите на мир. Име Европейския съюз се основава на универсални ценности, свобода, равенство и солидарност. Европейския съюз се основава на принципите на демокрацията и правото държаве. Поставя човека в центъра на своето внимание и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдието. Според този документ е забранена дискриминацията, но освен това Европейския съюз трябва да направи така, че тези принципи да намерят конкретен израз в дейности, така че държа... гражданите да е, упражняват права си във всяка държава членка, права свързани с образованието, обучението и гласуването, как като се при, приложи стратегията, а, чието, в чието разработване участвах колегата Стеванс, в която парламента призовава държавите членки да приемат задължителни характеристики на обществените сгради, а също така като се приемат предложенията на господин Нардоне за интегриране на сегашния символ за достъпност с допълнителна информация, така че да се отчетат различните видове увреждания, които изискват конкретно внимание. Така, благодаря и приятна и успешна работа! Председателят, благодаря ви. Сега бих искала да дам думата на друг е, колега от Европейската народна партия, Лара Коми. Благодаря ви. Вие за нас сте пример. Вие сте сила и кораж, е, който демонстрирате всеки ден. Нашата работа тук е насочена към премахване на всички пречки, пред всяк, всички форми на дискриминация, а, пред всички, всичко това, което ви пречи в ежедневието. Вие сте у дома си, ние сме избрани от вас, за да ви представляваме. Хубаво е да се говори е, за упражняване на правото за е, гласуване през 2019 година. Бих искала да видя много от вас като депутати. Не, вие не сте само пасивен електорат, бъдете активни. Вие също можете да бъдете парламентаристи и представители в институциите. Знам, че времето е кратко и искам да приключа с, с поздравление и с насърчение. Вие имате право да бъдете щастливи и имате и правото да създавате семейства и да правите това, което искате. Не, забра... не го забравяйте. Вие сте като всички останали и не сте сами. Това е политическо представителство но тези представители са близо до вас. Благодаря ви на вас. Благодаря на колегите, с които сме винаги близки до вас. Ръкопляскания. Председателят, благодаря ви много. С това приключва моето председателство. Давам председателския стол на господин Плура, но преди това искам да кажа, че ние имаме общо разбиране. Вие се справяте много по-добре с ограниченията във времето за изказване, отколкото някои от колегите ми тук по време на пленарните дебати. Благодаря ви за този добър пример. Господин Плура поема председателския пост благодаря ви. Давам думата на господин Рудолф Воленик, който е заместник-председател от Едината организация на хората с увредено зрение в Чешката република. Имате думата. Уважаеми депутати, дами и господа, аз съм заместник-председател на Чешката организация на хората с увредено зрение в съответствие с критериите, определени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Въпреки, че Check Blind United не е член на Националният съвет за хората с увредено зрение. Това няма обаче толкова значение. Затова позволете ми да се спра на два въпроса, които бяха засегнати в предизборната програма на Европейския форум на хората с увреждания. Винаги хората с увредено зрение биха имали проблеми, ако процедурата разчита изцяло на написаното. Когато написаното се замени с електронна форма, веднага може да се превърне говора в, в текст или текста в говор и по този начин хората ще могат да имат достъп и така ние ще можем да гласуваме при спазване на правото на тайно гласуване. Така ще се подобри участието като гласоподаватели на хора с увреждания, които до сега не са могли да се ползват от това право. Ние не трябва да допускаме популистите или екстремистите, в по-лошия случай, да купуват гласовете на тези хора. И позволете ми да благодаря на депутата Олга Сеналова за любезната покана, която ни отправи да вземем участие в четвъртото издание на а, хората с увреждания. Европейски парламент на хората с увреждания. Ръкопляскания. Thank Thank you so much. And now... Председателят, благодаря ви. Давам думата на Вера Бонвало от BIF Португалия. Bon dia, obrigado. Eu sou... Добро утро. Казвам се Вера Бонвало и представлявам Федерацията на хора, които са претърпяли инцидентни. Когато имате сериозно увреждане на мозъка, това ви превръща в друг човек. Променяте виждането си за сведа. Хората искат да имат свободата да участват в обществения живот, да имат образование, да могат да ползват транспортните услуги, но понякога това е невъзможно. В моята страна хора с сериозни мозъчни увреждания са принудени да стоят у дома си и не могат да участват в активния обществено-политически живот, не могат да гласуват. Все пак сме през 2017 година. Тук в Европейския съюз се говори за ценности, за права и прочие, но тези права трябва да са права за всички, независимо дали имат видими или невидими увреждания. Но липсва политическа воля, не става дума само за липса на средства или на ресурси. Хората, които имат увреден слух или е, увредено зрение, е, трябва да бъдат вземани предвид, трябва да се отчитат е, всички тези затруднения, свързани с дадено увреждане и въпросите на хората с увреждания трябва да са на вашето внимание, когато вземате всяко свое решение. Моля ви, не жалете усилия, за да направите Европа достъпна за всички европейски граждани. Благодаря ви. Ръкопляскания. Now... Председателят, благодаря ви много. Давам думата на Осват Фьолере, от Австрия. Hallo? Sehr geehrte Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, благодаря за поканата в Европейския парламент. Казвам се Освалд Фелерер. Аз работя в Виена в един център за самопредставителство. Много се радвам, че мога да бъда тук и да говоря немски. Нашия център е независим. Това независимостта е много важна, защото когато човек е независим, може да казва каквото иска и да казва какво, какви са неговите изисквания. Това е добър пример. Пример за това как функционира самопредставянето. Ние се застъпваме за хора, които имат проблеми с ученето. Те трябва да са равнопоставени. Това е важно в, за политиката. Това е записано и в конвенцията на ООН в член 29. Аз участвам в много политически срещи. Много е важно да има такова сътрудничество, защото така може да по постигнем повече. Важно е и сътрудничество с хора от други страни. Една такава среща помага за взаимното ни укрепване. Трябва да има повече такива мероприятия. Трябва повече подкрепа и повече участие. Много хора с проблеми при ученето нямат възможност, нямат пари да участват в европейските мрежи. Радвам се, че мога да бъда тук и се радвам на бъдещите конференции. Много е важно мотото. Нищо без нас, за нас. Благодаря ви за вниманието. Ръкопляскания. And, uh, now, uh, Flor... Председателят давам думата на господин Бранислав Мамойка от Словашкия съвет на хората с увреждания. Благодаря, дами и господа. Смятам, че Организациите, представящи хората с увреждания, са изключително важни. Гражданите с увреждания имат нужда от този диалог. Искам да ви напомня за една важна мярка. Това е директивата за достъп до администрация. Това тази директива представлява стъпка за подобряване на достъпа към публична администрация и упражняване на изборно право. Тази директива говори и за възможност за това хора с увреждания да бъдат избирани, да се кандидатират в избори. Тази директива е важна и за студенти с увреждания. Уважаеми депутати, моля ви да търсите диалога с нашите организации, за да може да има и други мерки в законодателството, които да подобряват живота на хората с увреждания. Ръкопляскания. Председателят, сега давам думата на Ян Филип Либицки. Той е член на Полския сенат. Имате думата. Моля да включите микрофона си. Уважаеми дами и господа, аз съм член на Полския сенат. Аз съм представител на хората с увреждания в полския парламент. Полските граждани, които имат някакъв вид увреждане, участват в изборите. Има специални избирателни пунктове, които се организират за тях и се радвам, че през 2015 година ние въведохме някои подобрения, които улесняват гласуването на хората с увреждания. Например, гласуване по почтата, гласуване а, чрез посредник, а, способността да използват а, специални адаптори за браил за хората с увредено зрение. Силно се надяваме, че ще можем да въведем и гласуването по интернет. За съжаление, през напоследък беше представен нов проектозакон за гласуване в Полша, където не са предвидени подобни възможности, като гласуване по почтата. Подобни улеснения за гласоподавателите се счита, че могат да доведат до измами, но аз искам да протестирам срещу подобно мнение. Тук в Европейския парламент в Брюксел искам да заявя, обръщайки се към сегашното правителство на Полша, не полските граждани с увреждания са заплаха за изборите, кой представлява заплаха и кой може да фалшифицира изборите. Може би това ще бъде по-скоро сегашното управляващо мнозинство, отколкото хората с обрещания. Искам да благодаря на моя приятел, господин Плурър, за отправената покана към мен, за да мога да говоря днес пред вас като представители на хората с увреждания в Европа. Благодаря ви много. Ръкопляскания в залата. Председателят, аз също ви благодаря, господин сенатор казва председателят. Безпокоя се, че в Полша губим нещо, което имахме и което много хора сега се стремят да постигнат. Давам думата на Кословска Раевич, която е евродепутат от Полша. Благодаря, дами и господа, уважаеми гости. Най-напред позволете ми да благодаря на организаторите, на четвъртият Европейски парламент на хората с увреждания. Това ще ни помогне да направим равносметка на постигнатото, да видим какви са предизвикателствата за в бъдеще, за да се постигне пълноправно приобщаване и спазване на всички права на гражданите. Благодаря на господин Коша, на господин Плура. Това са хора, които се борят ежедневно за правата на хората с увреждания. Равното третиране, липсата на дискриминация са основни ценности на Европейския съюз е, и това е залегнало в европейското законодателство, както и в националното законодателство на държавите членки. Правото на гласуване, да участват в изборите, за вземане на решения по какъв начин ще се развиват държавите ни, да участваме в обществено-политическия живот. Както беше казано многократно днес, е важно законодателството да не остане само на хартия, а да има реален ефект. Трябва да се премахнат пречките пред хората за пълноценно участие в изборите. Ние сме 2017 година, имаме съвременни технологии. Нещата опират до политическа воля, а не до пари. При последните години по време на предходният мандат на Европейския парламент е, ние улеснихме участието на хората с увреждания в изборите на всички нива. Не само брайловите адаптори, но и а, е, позволихме да се гласува по почтата а, е, или а, с а, посредник. Но аз съм обезпокоен, че сега се въвеждат нови промени в парламента, така че някои от тези улеснения ще бъдат отнети. Надявам се, че ще има такива, които ще е, гласуват в подкрепа на хората с е, увреждания, въпреки политическата си окраска, тъй като ние се нуждаем от напредък в това отношение, а не от връщане назад. Благодаря ви за вниманието. Председателят Давам думата на господин Топилуси Тудорел от Румънския национален съвет на хората с увреждания. Благодаря. Уважаеми дами и господа, аз съм председател на Съюза на хората с зрителни увреждания и съм Горче че мога да представя тук нашия съюз. Благодаря на госпожа Норика Николай от Румъния, депутатка от Румъния, която ни даде възможност да присъстваме на днешното мероприятие. Единна Европа е мечта, която се сбъдва – но хората трябва да имат еднакви права, независимо дали са хора с увреждания или не, независимо къде живеят. Ние искаме да създадем една цивилизация, която да сбъдва нашите мечти и която да ни помага да постигаме целите си. Но това не бива да е за сметка за хората с увреждания – те трябва да могат да участват в обществения живот. Затова ние предлагаме на Европейския парламент да изработи директива, в която хората с увреждания да имат същите изборни права, както и другите хора. Тоест, да има представител на хората в, с увреждания в законодателния форум – който да защитава техните интереси. Става дума за статута на хората с увреждания и за тяхната представляемост. Може би, благодарение на технологичния напредък, може да осъществим смяна на парадигмата за това как са възприемани хората с увреждания. Ние вярваме в една единна Европа, вярваме в възможностите на хората с увреждания. Те могат да допринесат много, но за това те трябва да са интегрирани. Нашето предложение покрива всички тези теми. За това е и създаден Европейския форум на хората с увреждания. Благодаря. Председателят, благодаря. А сега думата има европейска депутатка от Полша. Аз не мога да чувам и да виждам и мисля, че е много важно да дадем възможност на хора с различни увреждания да участват в избори. Важно е да има достъп до информация в брайл или по жестоми, в жестомимичен език, но хора, които не могат да виждат, те трябва да могат, въпреки това, да имат възможност за комуникация. Това е най-големият проблем. Трябва на тези хора да се предостави асистент, който да може да комуникира с тях чрез допир. Такъв един тактилен превод е необходим – те, тези хора имат нужда от такива услуги и така те ще могат да гласуват. Благодаря. Ръкопляскания в залата. Председателят. Благодаря на всички вас, които участваха в дебата. Благодаря за вашите послания. Искам да благодаря и на всички пре, преводачи. Без вашата подкрепа дебатът нямаше да бъде възможен. А сега давам думата на Янис Василидис. Благодаря. Аз също искам да благодаря на господин Адам Коза, на господин Плора и на госпожа Пиго, Пигот за тази чудесна сесия. Искам да благодаря и на тези, които се изказаха, които ни казаха много важни неща, които споделиха знанието си с нас. Така ние разширяваме хоризонта на нашата работа. Благодаря и на моя колега Пат Кларк, за това, че той ни представи програмата за европейските избори 2019 година. Всъщност, като заключение на тази сесия, искам да кажа, че се надявам да приемем програмата за, за европейските избори и така ние започваме предизборната кампания. Имаме задължението да разпространим тази кампания до всички краища на Европа. Аз официално поемам, откривам тази процедура, процедурата за одобрението на програмата. Искам да ви благодаря за всичко, което казахте. То, то е отбелязано, записано и ще бъде съответно третирано. Както казах, кампанията започва сега. Искам официално да ви помоля – Искам да ви попитам, има ли някой против предложението, така както е представено и така както го обсъдихме преди няколко седмици? Някой, който се въздържа? Тогава смятам, че всички единодушно приемаме и одобряваме програмата. Вземете я в ръце и я използвайте като инструмент за постигане на достъпност в европейските избори. Нека има повече хора с увреждания като европейски депутати през 2019 година. Имаме инструментите, имаме коража, да, ние можем да го направим. Ръкопляскания в залата. Thank you all, colleagues. Благодаря ви, колеги. А сега ви каня на обяд, казва председателят. Но, нека спазваме времето така, както сторихме и до момента. Имате време за обяд. Насладете се на обяда и след това ще се видим отново.